Why don't we start? Uh, <laughs> I don't want to uh, uh, wait for the ones who are late, whereas some are on time. Bonjour. Добър ден на всички, ще говоря френски. Благодаря ви, че сте днес тук при нас. Благодаря на Крис Петърс, който председателстваше заседанието вместо мен вчера. Аз отсъствах, тъй като присъствах на тържественото заседание за 13-те загинали френски войника в Мали. Присъстваше президента на Мали, и президента на Франция. Бих искал да споделя с вас а, пълнението, което изпитах за това, че 13 млади хора загубиха живота си, като обаче изпълниха своя дълг в Мали в борба срещу раковото образование на Ислямска държава в Мали. В момента има разпространение на движението в Буркина Фасо, различните опера... Е, различни операции са разгърнати в е, Мали, но ние работиме за да подсигуриме собствената си сигурност, защото представете си какво ще стане, ако в е, Мали успее да се създаде халифат такъв какъвто имаше в Либия и в други страни. В Сахел има части на различни държави и членки. В момента европейски войски до... воюват заедно с африкански части в рамките на операцията ЕФПА. в има успехи, има провали, не може да се каже, че напредваме, но това е едно дългосрочно действие за освобождаване на Сахел. Сега бих искала първо да благодаря на госпожа Силвия Ханс Хюбер, както и господин Хорхе Домек, изпълнителен директор на Европейската агенция по отбраната. И те, двамата ще ни говорят за изследвания в областта на отбраната. Господин Домек, благодаря ви за работното посещение, което организирахте във вашата агенция на 18 ноември. Не можах да, да присъствам, но знам, че посещението е било много полезно. На последното си заседание съвета е приел ръководни насоки за дейността на агенцията за 2020 година. Е, също така от Отбелязахме, е, че в съвета е приканила агенцията да предостави експ, експертиза за Европейската програма за развитие на промишлеността в областта на отбраната и в бъдеще на Европейският фонд за отбраната. Всъщност, Доскоро е- европейските средства можеха да се използват само за изследвания на приложими методи с уражения в гражданската област. Развитието на програмата и на фонда ще бъдат голям принос за европейската отбрана. Целта от тук нататък е 205 милиона да бъдат разгърнати за програма за предложения. И сега давам думата на господин Домек в рамките на 15 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря за възможността да говоря пред комисията СЕДЕ. Както знаете, Глобалната стратегия на Европейския съюз всъщност предполага редица инициативи, които имат възможност да променят европейския отбранителен пейзаж, включително научните изследвания. В, рамката на, в рамките на пилотния проект и предпитаните действия за научни изследвания, целта е да се подготви почвата за едно силно измерение на е, информационно-технологичния аспект. Както може би си спомняте, пилотният проект бе въведен е, от Европейския парламент в е, Европейския бюджет за 15 и 16 с цел да се провери как най-ефективно може да се изразходят средства за отбрана в рамките на Европейския съюз, включително е, управлението на ЕДА и европейския бюджет. Пилотният проект всъщност бе възложен на ЕДА от Европейската комисия чрез споразумение по делегиране, което бе подписано на 16 ноември 15 година. В резултат на това ЕДА е, започна да отговаря, е, пое отговорност за дейностите по пилотния проект. Тази първоначална степка бе е, предприета с един минимален бюджет от 1,4 е, милион и 400 хиляди, но това беше един отличен е, старт за отбранителните изследвания. Сега с удоволствие трябва да докладам, че трите пилотни проекта са приключили успешно до първия, в първото 6 месече на 18 та година и всички поети ангажименти по споразумението по делегиране бяха приключили до 19-та. С тези три научно-изследователски дейности пилотният проект предоставя добра възможност да се провери сътрудничеството на практика, сътрудничеството между Европейския съюз и ЕДА и как и възможностите за работа в научните изследвания по отбрана. Благодаря на подкомисията СЕДЕ за това, че тя даде първата рамка и така модел за дейностите, които последваха. Пилотният проект подготви почвата и за пускането в действие на Европейския програма за научни изследвания за 2017. С бюджет от 19 милиона евро за 3 години подготвителните дейности бяха много по-масштабни и е, бяха задействани от Европейската комисия, за да се покаже е, какъв е, каква е добавената стойност на Европейския съюз в тази област. Подготвителната дейност е, беше е, един вид литмус, проверка за възможностите е, на Европейския съюз в това отношение и полагане основите на фонда за научни изследвания в отбраната това също бе възложено на комисията чрез е, споразумение за делегиране, подписано през май 14. Е, това предполага е, разходи по управление, които са 5%. Освен това, програмата се ползва пряко от опита на Агенцията за отбрана, Европейската агенция за отбрана, за да се подпомага процеса на техническа оценка и да се гарантира е, един мониторинг на техническо равнище. Подготвителните действия включват три работни програми за три години, а научните дейности трябва да приключат е, до 23-та. Одобрения бюджет беше 25 милиона за 17-та, 40 за 18-та и 25 е, за 19-та. 90 милиона евро е цялостната сума, която ни дава възможност да изпробваме различни инструменти, теми и области научни изследвания по този начин да подобрим нашето разбиране за едно продуктивно бъдещо е, научно измерение на Европейския фонд. Е, пилотни проекти, подготвителните действия дадаха конкретни резултати в е, споменатите, гореспоменатите области. Сега пилотният проект е приключил, приготовителното действие е в ход, оценката на свършеното е насърчаваща. Сътрудничеството ни с комисията е отлично и е, отчетите, докладите на независими наблюдатели също са много положителни. Но нека да навлеза в повече подробности на подготвителните дейности. В първата работна програма за 17-та получихме 24 предложения е, е, пилот, е, е, фина, проекти за финансиране идваха от три различни източници е, в военноморската област, на, на засилена защита за системи, военни системи и система за администриране. За втората програма получихме 8 предложения финансирането обхвана високо лазерни лазерно захранване и още няколко. В, при първия покана за участие получихме заявки от 26 държави членки. През 17-та година 31% от малки и средни предприятия участваха. 33% от други участници и 17% е, научно-изследователски центрове. 18-та година процента, съотношението се промени 19% МСП. 31% е, други крупни е, фирми и 20% научни изследователски центрове. Последната програма за 19-та включва е, теми като е, доминиране на електромагнетния спектър, бъдещи деструктивни технологии и е, бъдещи безпилотни средства. Това включва квантови технологии за отбранително приложение, автономно навигиране и насочване на 28 август тази година беше крайната дата за е, събиране на, е, за събиране на оферти. Е, оценката трябва да приключи в началото на 19-та, на тези оценки. Сега да ви покажа да ви... някои конкретни наблюдения за изпълнение на е, програмите, които съставихме заедно с е, държавите членки и споделихме с комисията. Е, трябва да ги вземем предвид, когато изработваме бъдещия отбранителен фонд. Проверявайки сътрудничество между Европейската комисия ЕДА и въздействието на европейското финансиране, някои възможности относно правата за интелектуална собственост, на интелектуална собственост, работата с класифицираната информация на Европейския съюз и някои специфични доклади също бяха проверени на практика например, регулиране на, интелек... на правата на интелектуална собственост, трябва там да търсим баланс между гарантиране на необходимия поток информация и защитаване, защита на информацията, която е, се генерира от Европейския съюз, с финансиране от Европейския съюз, като е, Европейския съюз е, е, е целта на всъщност, който е крайния потребител, има съответните права на достъп. Проверихме и начините, по които можем да провеждаме консултации с заинтересованите страни, как да е, финализираме описанието на отделните теми и как е, да отчетем е, конкретните отбранителни нужди, потребности. Е, трябва да помислим и за е, военните изисквания по отделните теми и да предвидим допълнителни дейности е, предвид поемането на нови технологии в отбранителния сектор. Разработването на устойчиви системи с конкретни, с подходящи спецификации, които не са адаптирани към нуждите на, на, на нашите отбранителни нужди, ще означават само е, ненужно разходване на средствата на дългоплатеца. Сега, трябва да работим в три посоки. Да обхванем процеса на приложение, е, дейностите в посока от горе надолу и обратно което означава, че е, нагоре, отдолу нагоре означава подкрепа на държавите членки Европейската комисия в изготвяне на работните програми е, възоснова на е, съответните инструменти. Изпълнение, приложение. Тук е, комисията възлага е, двете дейности чрез, е, на комисията чрез е, споразумение по делегиране. В резултат на това е да успя да осъществи мониторинг по проектите. Работата по посока отгоре надолу означава да се проследява изпълнението на проекти. ЕДА всъщност играе ключова роля в подготвителната фаза Приноса на агенцията означава, е, включва организиране на координационни заседания, оценка на темите, които държавите членки предлагат, е, е, посредничество, кластеринг, така, рационализиране на темите. Това става въз основа на ревизирания план за отбранителния капацитет, който е част и от програмата на отбранителната програма на ЕДФ. Това трябва да осъществява чрез е, подход, е, е, чрез съответните ресори. По време на растящо, нарастващо търсене в държавите членки, структурата и опита на ЕДА не трябва да се дублира и да се избягват дейности, свързани, които не са свързани с отбраната. Значи, е, е, поканата ни за е, оферти и дейността на агенцията показва, че тя всъщност си върши работата според изискванията. Тя успя да увеличи ресурсите необходими за управление на отделните задачи, включително експертно проследяване на задачите свързани с научни изследвания. Ние споделяме общата е, оценка е, за е, целите на пилотите, че всъщност целите на пилотните проекти отговарят на, на, на потребностите и а, би трябвало а, и успяваме да с работата си да подкрепим потребностите а, на е, за научни изследвания на Европейския съюз в на отбраната. Е, търговете за е, участие, поканите за участие обикновено се обявяват много експедитивно и своевременно бяха набрани необходимите оферти. Една, един от грантовете все още се изготвя е, поради административни съображения, свързани с класифицирана информация. За 19-та година дейностите, е, поканата за действия е, са в ход. Сега за да можем най-добре да използваме резултатите на научните изследвания, би трябвало всъщност поемането на резултати от държавите членки ще е крайната мяра за успеха на, на тази програма. Това може да стане чрез проекти, последващи проекти е, в рамките на Европейския фонд за отбраната, е, докато е, друг, чрез проекти на ЕДА или многонационални, многостранни проекти за боеспособност. Само е, това може да е, допринесе до конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия, като съответно отговаря на потребностите на военните, въоръжените ни сили. В резултат на това Юросворм, е, един пилотен проект, се готви като един водещ проект на ЕДА. Всички тези елементи, преди всички тези елементи, е, е, е да допринася за избора, подбора на съответни теми, е, разработва научно-изследователски програми и подпомага последващи действия. И по-конкретно ние помогнахме за дефинирането и приоритизирането на темите и областите, където е необходим, са необходими научни изследвания като правим така, защото те да отговарят на приоритетите за боеспособност, които държавите членки е, са се договорили. Ето, е, затова мога да кажа, че ЕДА е, успешно изигра своята роля по пилотните проекти и подготвителните действия. И двата, двете предварителни програми всъщност показаха, че такъв, такъв начин на действие е продуктивен. ЕДА вече помага държави членки за изработването в работата им по научествателското измерение по тези програми. Е, ние предоставяме съответния документ на Европейската комисия заедно с първия комплект е, пътни карти за цялостните научествателска програма, която се отнася до ЕДФ. Е, ЕДФ ние е, работим за един, е, за отбранителни изследвания в областта на отбраната, насочени към боеспособността на е, нашите страни. Търсим синергия между появяващите се нови и деструктивни технологии и а, е, връзка между а, е, научно-изследователското е, измерение и а, измерението за създаване на, на повече отбранителна мощ. Следвайки този пример, държавите членки сега а, замислят възлагането на ЕДА на един документ а, за а, обхвата на Европейския а, а, отбранителен фонд. А, Заслужава да се спомне тук, че по инициатива на държавите членки ЕДА създаде един неформален форум, наричаме го е, така пазарно е, място, е, пазар на е, програмата е, на ЕДА, е, където да се набират предложения за проекти, след това да се предават на е, Европейската програма и накрая, е, основно наше постижение е работата, начинът по който работим с Европейската комисия. Чрез пилотните проекти и подготвителните действия е, се видя, че двете страни са готови да работят заедно, за да може е, финансираните от Европейския съюз научни изследвания да имат успех ще работим с комисията по всякакви бъдещи задачи споделянето на опит е, между двете институции. Е, ЕДА има богат опит в отбраната, пък Европейската комисия също има много ноу-хау, е, плюс подкрепата на различни части от европейския пазар дава една комбинация от умения, които са гаранция за успех на подготвителното действие. В заключение смятам, че пилотният проект и подготвителното, подготвителното действие се оказаха е, успешни е, форми на проверка за съвместната работа и свидетелстват за преимуществата на е, научни изследвания в отбраната, финансирани от Европейския съюз. Това ще доведе до една конкурентоспособна, новаторска отбранителна индустрия и ще избегнем фрагментираните изследвания с неефективен резултат. Има вече доказателства, че е, ЕДА има съответния механизъм да подпомага тази работа отдолу на, е, нагоре при изпълнението и е, отгоре надолу. Това е, контрастира на скептицизма, който бе разпространен преди три години относно възпособността на ЕДА да е, е, изпълнява подготвителното действие по един задоволичен начин. По този начин приключвам е, и съм готов за въпроси. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, членове на Комисията по отбрана СЕДЕ. Да, наистина благодаря за казаното до сега. Наистина има още много какво да се очаква, но няколко уточнения позволете да внеса относно това, което Хорхе Домек каза току-що. Във връзка с сътрудничеството което беше една от целите на подготвителната дейност относно научно-развойната дейност в областта на отбраната. По този начин се изпробва не само онова, което можем да приложим за първи път, за да можем ефективно да донесем до допълнителна полза на ниво Европейски съюз и да финансираме отбранителния сектор. За първи път в Европейския съюз във връзка с нов бюджет и финансиране, именно за да можем да изпробваме начина по който тези механизми могат да бъдат прилагани, как да си сътрудничат Агенцията по отбраната и Европейската комисия. И е, наистина Хорхе разгледа този въпрос за разделянето на отговорностите по отношение на задачите и на Европа Европейската комисия. Подготвителната дейност наистина е много важна, защото тя подготвя за една пълноправна, разположена в целия Европейски съюз отбранителна програма програма. Много важно е да бъде подготвена подготвителната най-напред, за да можем да подготвим нашите текстове, които ще можем да публикуваме в поканите за участие в търгове. В крайна сметка искам да кажа, че ние бихме желали да разполагаме с програма, при която държавите членки съвместно да участват, за да приложим наистина и изпробваме всичките тези механизми, които ще бъдат изключително полезни за бъдещето, е, бъдещата работа на Европейския съюз. Това е новост в нашия подход. И когато годишните програми а, е, са приети, след това в приложение също така е документа във връзка с е, търговете поканата, това е комент на комисията, след което вече агенцията пое функционирането, по изпълнението, по оценката, с участието на независими експерти. И така, по обичайния начин подходихме, както подхождаме обикновено в Европейския съюз за научно-развойната дейност в гражданския сектор, например. Хорхе също така се спря и на ролята на наблюдението на проектите – е, това също е задача на Европейската агенция по отбраната. Тук се включва също така и етичната проверка на предложенията. Така че цялостната работа след приемането на работната програма и текстовете по търговете вече се прехвърлено за изпълнение на агенцията по отбрана през споразумението. И сега накратко искам да ви кажа докъде сме стигнали по-настоящем със сигурност не искам да повторя всичките споменати е, числа и суми. Хорхе ги засегна. Но за нас е твърде рано все още да извлечем полуки от подготвителната дейност. Именно какъв, какво би било въздействието на този проект, какво би било въздействието на подготвителната част от него. Но пък, онова, което искаме да апробираме е механизмът, който за първи път се въвежда във връзка с организирането на научно-развойна дейност в областта на отбраната, предвид конкретните потребности във военното дело и във военния сектор. Начинът по който това може да се разработи през рамковата програма, гражданската програма за научно-развойна дейност и някои характеристики, които за нас бяха позитивни. Можем да кажем, че като цяло имаше интерес от общността, от сектора отбрана да, отговора на подобен въпрос е да, положителен беше откликът и насърчителен относно участието също така в търга за участие в подготвителната част, така че 19-та година 94 бяха предложенията, които бяха подадени, което доведе до подписването на 10 тази години и договори за проекти научно-изследователски, които да се разработят. Така че подготвителната дейност дали създаде отклика, който очаквахме и реакцията? Да, до сега можем да кажем много е положителна тази реакция. И това също така говори за създаването на доверие между държавите членки. Мисля, че можем категорично да кажем, че така се стигна до повече а, съдействие, съвместна работа между отделните представители на отрасъла, включително и в презграничен характер, така че можем да заявим като цяло а, последиците са положителни. И още нещо бихме желали да проверим дали тази програма би трябвало действително да включва всички държави членки, да предоставя подобна възможност за всички да участват. Имаше критики в самото начало, че каквото и да правим, каквато и програма да въведем, не трябва да бъде насочена само към една шепа с, с големи държави членки, които така или иначе вече имат силно отбранителна промишленост. До сега, като виждаме е, предложенията, които получихме, онези, които финансираме през последните е, две години, 26 държави членки от 28-те са представени или е, под форма на М малки и средни предприятия, индустрия или консорциуми. Така че и от това можем да извлечем полки относно подготвителната дейност, а именно участието на малките и средни предприятия, дали това се работи, да, дали е, предизвиква интерес и възможност за участие. И е, в няколкото проекти, които сега работят, 24 от 106 е, ползватели много ясно да бъдат идентифицирани като МСП. И не винаги това е много ясно, трудно могат да се очистят, но ако внимателно, внимателно наистина направим своите изчисление, 23% от МСП, участващи във всички до сега проекти, които са финансирани по програмата, от 70-те, 11% всъщност е насочено към МСП, но когато става въпрос за проектите, е, между 2 и 48% като цяло от бюджета е, е насочен към малки и средни предприятия. МСП от 10 различни държави членки участват в консорциума с 46% Италия, Франция или Обединеното кралство установени все още, но мога да кажа, че всичко това е резултат от подготвителната дейност, която не, не изискваше специално внимание насочено към МСП участие, включително и в презграничен характер. Сега, що се отнася до бъдещия Европейски фонд за отбрана, ще има конкретни подготвителни а, действия, които ще възлизат на 19 милиона, които ще бъдат насочени към малки и средни предприятия. Така че като цяло резултата до тук е много насърчаващ. Сега, що се отнася до времевия график, всичко това е много важно за предприятията, за отрасъла, участници в проекта. Бихме могли да кажем, и това се дължи основно на дейността на Агенцията по отбрана, гарантирането на възможността да останем в рамките на процедурите, графика, подписването на грантовете в рамките на 9 месеца първите заключения, които можем да направим, дали е окоръжаваща тази дейност, подготовителната част успешна, успешна ли е? Да, можем вече да извлечем и полука от подготвителната част и отговорът е положителен. Няколко думи за бъдещето. Много от правилата, които бяха дефинирани за подготвителната дейност, намериха своето място и в бъдещия регламент на Европейският фонд за отбрана, където са законодателите вече стигнаха до частично споразумение ранно тази година защото а, основно това бе насочено към норми за научно-развойната дейност, граждански сектор, с някои изменения конкретно към тези правила, за да може да се отразят специфичните признаци и характеристики на отбранителния сектор. И тези правила, както казах, приети, вече означава, че държавите членки по този начин могат да ги а, използват, когато бъдещият фонд от 2021 година ще работи във връзка с развитието на способностите и а, онова, което по-настоящем апробираме, що се отнася до а, програмата за развитие на промишлеността в отбранителния сектор. И така, това са стъпките, които са направени в подготвителния етап, е, насочени към фонда за отбрана, докладването, например, така че държавите членки наистина да отидат отвъд обичайното в гражданските научно-изследователски е, дейности, имайки предвид характеристиките относно резултатите на проектите, които вече са финансирани в подготвителната програма да се гарантира, че когато тези дейности е, в крайна сметка няма да останат само а, на хартия, когато две държави членки подпишат договор за проект, който е, е продължение в резултат на подготвителното действие, за да се включат дружества или страни, които вече са участвали в подготвителния проект, ще получат наистина и авторски права за резултатите които са на практика интелектуална собственост на консорциума, при положение, че те се съгласяват наистина да продължат да работят на следващ етап нов проект. По този начин се предоставят стимули за използване на резултатите, които вече са постигнати в рамките на подготвителната дейност и етап. И сега, бъдеще, какво очакваме? Приемственост в някои норми? Има и голяма разлика, която засяга и изпълнението като етап. Така че за подготвителната дейност сега агенцията е партньор в програмите за развитие на отрасъла промишленост в областта на отбранителната промишленост. Подобна роля на агенцията не се предвижда. Ще видим в бъдеще дали ще се обиде на тези две насоки. По-настоящем обаче решението, че не се предвижда подобен аспект във връзка стартиране в рамките на следващия МФР във връзка с развитието на фонда. Това са ми някои от уводните вашите е, уточнения и бележки. Очаквам с интерес вашите въпроси. Благодаря. Мерси боку. Je passe la... Благодаря. Давам думата на Петрас Стравичис. Благодаря за това много задълбочено обяснение. Бих искал да задам няколко въпроса, за да уточно някои неща. Вие споменахте е, изводите или пулките, които можем да извлечем. Защо? Кои са причините, поради които малките и средни предприятия са основните участници в програмите за развитие и изследване. Какви са общите тенденции или те са различни е, в зависимост от страните и кой решава кои ще бъдат приоритетите в областта на изследванията за всяка отделна година, кой е органа или кой е начина по който се взимат решения и по какъв начин тези приоритети се съчетават с европейската политика за отбрана и сигурност. а, или има някаква координация на някакъв последващ етап. Благодаря, Звеникс благодаря за задълбочената и, и представене. Вие споменахте фрагментацията и а, интегрирането на ресурсите. Днес в а, Лондон се провежда заседанието на, на НАТО и знаете, че една от темите, които са в а, така е на, на дневен ред, е раз, разделението на а, разходите и участието, като европейците са обвинени, че не участват и не допринасят достатъчно. Можем е ли? А, смятаме, че по, поначало бихме могли с по-малко средства да постигнем повече, но, но правиме ли наистина достатъчно, участваме ли достатъчно, за да имаме едни устойчиви системи, да развиваме едни наистина мащабни технологии предвид приоритет можем ли да, да, да направим повече, можем ли да направим крачка напред. Малко общ въпрос, но а, мисля, че е интересен. Крис Петърс, имам три въпроса. Първо, по малките и средни предприятия вчера обсъдихме развитието на програмите и там вие споменахте 23%. 23% от участниците в проектите са малки и средни предприятия, 11% от бюджета е насочен към тях. Разбира се, това са до, доста така значителни цифри, но как бихме могли този, да направим така, че този процент да се увеличи второ? друг колега спомена прием, за приемствеността и съчетаемостта между приоритетите на, от една страна на програмата, от друга страна на общата политика, европейската политика. Е, и трето, в Лондон, в ще на срещата в Лондон на НАТО се, се предвижда да се обяви космоса за, операт, за оперативно пространство на действие. Можете ли да ни кажете как, какво е вашето виждане а, относно това важно решение, което най-вероятно ще бъде взето днес или утре и представено в Лондон Траян Басеско? Благодаря. за представената информация. Аз лично си а, извлеках полки. Инвестираме много малко ресурси, много малко средства, а очакваме значителни резултати. Това не е възможно. Ако искаме да бъдем наистина конкурентоспособни на този много конкурентен пазар, държавите членки трябва да обединат усилията си, за да постигнем наистина резултатите, на които се надяваме. Не можем да решиме и е, проблемите в областта на изследванията, без е, да е, бъдеме в течение на случващото се на, на терена. Вижте какво става в Полша и Румъния. Ние купуваме военно-бойно въоръжение бойна мощ от Съединените щати. Защо? Защото европейските въоръжения или европейския капецет е устарял и с а, недостатъчно а, добър. Ето, например, американското съражение, което купихме в Румъния. Просто няма подобно в Европейският съюз. Така че и други пет държави си купиха F-35, а не Рафал. Така че ако искаме да постигнем е, да бъдем на висотата на постиженията на Съединените щати. Това не може да се постигне с средствата, които в момента Европа насочва в тази област. National resources in a European program to reach... Така че европейските ресурси трябва да бъдат много по-значими, за да постигнем наистина резултати в отбранителната промишленост тук в Европа. Защото можем да си говорим колкото искаме за развитието на отбранителната промишленост е, мощ в Европа, но никога няма да бъдем на висотата и никога няма да достигнем постигнаното до американците. Да, мисля, че не всички споделят вашето виждане, но в крайна сметка имате право да изразите вашето мнение. Всъщност, е, е, всъщност ние в нашите държави и членки всъщност поръчваме военни съоръжения от Европа, но и американските не са толкова лоши. Сега, инициативите за Европа, какво от основно значение е да не се е, включват е, е, компании и дружества само от някои европейски страни. Бихте ли казали нещо за участието на фирми от по-малките европейски страни и как съответния ресурс се разпределя между тях? Благодаря. Благодаря. Ще... Благодаря и аз искам да задам един въпрос. Споменахте преди малко участието на Обединеното кралство в тази програма. Можете ли е, да го изразите в цифри, процента е, или в някакви по, по-големи цифри и дялове на участието на британски предприятия в програмата? Благодаря ви. Thank you. Thank you for your, your questions. Благодаря за въпросите. Господин Осревичиус, когато е, говорихте за това, което казахме ние с моята колега Силвия, а, е, ние не виждаме причина да бъдат отблъсквани малките и от участие в е, тези покани за търговете. Напротив, първоначалният ни опит който се оказа така е, провокация, предизвикателство към всички е, видове производства в Европа, е, да, да се да така се разпрострат и в научно и развойна дейност, да напуснат своето така зона на комфорт. Защото научните изследвания доста заедно с бюджетите за научни изследвания са се свили в Европа в последните години, така че много от е, фирмите е, преминават на национален режим на работа в подготвителното действие говорим и с малки средни предприятия, а, и по-крупни съответно. И е, те ни казват, че това ги ангажира да работят е, трансграничен мащаб. Е, резултата не беше добър при първата проверка, но както каза Силвия, в Европейския фонд за отбрана ще се предвиди механизъм, който да е, така гарантира съответното участие на МСП. Работната програма за всяка година се определя от е, комисията е, за програмиране АСИФ. Това, което правим ние в Агенцията за отбрана, заедно с държавите членки, възоснова на е, плановете за развитие на мощностите, е, успяхме да обединим е, приноса си заедно с държавите членки, което предоставихме на комисията, която да го обсъди съответно и да вземе решение в рамките на програмите по СИФ. Как това се отнася към ПЕСКО? Това не е инструмент. ПЕСКО не е инструмент за приоритизиране това е, е само е, едно общо усилие на 25 държави членки е, да преминат към едно по- последователно по-сближаващо планиране в отбраната. Но то не подрежда приоритетите. Работните програми най-вероятно ще отразяват е, е, и потребностите е, по линия на ПЕСКО за научни, за боеспособност и научни изследвания, но така по същество ще бъдат по-скоро научни изследователски но кое ще бъде обхванато от Европейския фонд, е, ще се реши в е, е, комисията. Проектите по линия на ПЕСКО всъщност отговарят на способностите, по които са се споразумели държавите членки. Разбира се, трябва да се провери как това се стикова с потребностите по линия на НАТО. Е, и също времено се стремим да не работим по проекти, е, които дублират е, проекти на НАТО. Въпросът ви ако усилието, което правим за обединяване на научните изследвания, финансирани е, по лини... от е, Европейския съюз. Целта е да има е, устойчивост и да можем да отговорим на нови революционни технологии, които ще подкопаят, променят структурата на пазара. Тук бих е, искал да призова, правил съм го многократно за следното. Ако искаме да, е, така, да сме водещи в европейската отбрана, трябва да е, всички да положим усилия в научно-изследователската и развойна дейност. В момента само 6 страни в Европа представляват близо 98% от е, е, всички научно-изследователски и развойни действия, дейности в областта на отбраната. А също времено 25 държави членки са подписали е, политиката за сътрудничество в сигурността. И значи, ако наистина гледаме сериозно на ПЕСКО и научите изследвания по линия на ПЕСКО, трябва да е, сериозно да е, инвестираме в е, научни изследвания е, отбранителната сфера в Европа. Европейския отбранителен бюджет, който се отделя за научни изследвания, ще бъде една така важна допълнителен елемент, но да не забравяме, че трябва да всяка от е, е, нашите държави трябва да е, предвиди в отбранителния си бюджет е, такова перо да не се е, самозалъгваме, че това може да стане само с европейски средства. Ако сравним е, сумите, които е, отделяме на нови революционни технологии и изкуствения интелект, в сравнение с трети страни, преди няколко години ние е, водехме. Днес не знае къде се намираме, но е много важно ако е, така е, възприемем мисията си да бъдем доставчици на сигурност, много важно е и за споделянето на усилията да имаме е, силни е, ни, е, действия, което ще бъде приветствено и нашите съюзници, но трябва да продължаваме да бъдем да работим по е, оперативната съвместимост някои е, нови технологии, като изкуствения интелект, ще бъдат от решаващо значение, за да е, бъдем в крак с времето. И ако не успеем да го направим, ще изостанем и ще е, имаме проблем с е, съвместимостта с системите на, на нашите съюзници. Така че е, това трябва да е една от посоките, е, в които ще се изразходват европейски, е, средства Европейския фонд. Въпроса е, за е, така взаимовръзката между отделните инициативи по линия на ПЕСКО и другите. И е, това, че трябва да не дублираме действията си. А докато така работим по приоритетите, основните си приоритети, ние ще можем да бъдем последователни не само в рамките на европейските инициативи, КАРТ ПЕСКО и Европейския отбрителен фонд, но и усилията и действията по линия на НАТО. Трябва да го правим, да сме сигурни, че приоритетите ни е, съответстват, няма разминаване и че проектите, които се разработват, е, не е, дубли, се дублират е, ненужно. Не можем да си го позволим. 20... Сега държавите членки обикновено не си е, не, не, правят нещо, което е против техен интерес, така че върховният представител и заместник, е, ролята на върховния представител е много важна защото в трите е, му качества той трябва да прави така, че приноса е, е, който се дава по линия на планирането и вече разпределението на проектите по линия на ПЕСКО по структури и други. Това би трябвало да можем да правим, но държавите членки именно са възложени на господин Борел сега, той да възлага на съвета един последователен доклад е, е, ежегодно за това как е, се работи заедно по всички тези инициативи. По космоса, това е една от 11-те ни приоритети. Работим от гледна точка на сателитните комуникации, спътниковите комуникации, е, ССА и в крайна сметка навигиране и е, позициониране, навигация и е, е, разположение в е, времето, трябва да във всичко това да отчитаме е, отбранителния е, аспект от самото начало. Не да разводим една програма и след това да решим, че тя може да ни служи и за отбранителни цели. Това е, е нещо, по което трябва да, така, да работят държавите членки и да имат предвид. Да го имат предвид. По индустрията и това, което вие казахте, господин Басеско, военно-промишлената е, ния комплекс. Е, не трябва отбранителната индустрия да се разглежда като всяка друга. А всъщност трябва да се разглежда като всяка друга по, е, по отношение на конкурентоспособността. конкурентоспособността. Ако, въпрос, ако беше въпрос на пазар, щяхме да се намираме в различна ситуация. Във всяка държава членка щеше да има по един клиент. Ние вече играем на друга на ниво. Е, трябва да има съответни технологични решения за придобиване на дадени системи във всяка е, държава членка. Това, което правим ние, когато индустрията в отбранителния сектор е част от военноспособността, от е, възможностите, когато говорим за която и да е система, ако не нямаме индустриалната е, поддръжка е, на, на тази е, боеспособност без съответното политическите условия, тогава нашия суверенитет на национално и европейско равнище ще бъде ограничено, защото ще трябва да искаме разрешение да ползваме тази система, когато се наложи да я ползваме в кризисна ситуация. Ето защо от гледна точка на оперативна съвместимост, трябва да имаме технологична промишлена база, която да продължи да предлага съответните услуги. Напълно съм съгласен с вас, че единственият начин да вървим напред на европейско нище, за да имаме една устойчива индустрия е чрез сътрудничество в отбраната. Това не може да стане с укази, или чрез, с един открит пазар, това го няма в отбраната, след като имаме по един клиент в всяка държава. Това не може да стане в областта на отбраната. Mr. Lucas, I think uh, you Без микрофон се говори. Отговора. Мисля, че в подготвителното действие, поне в е, двата търга, е, е, които вече са направени, всъщност Литва не участва особено добре и в двата, двете покани, предвид тежестта на, вашата, на вашия военно-промишлен комплекс. Не отговаря на участието ви но, както казах, ще трябва да е, променим е, е тенденцията е, предвид е, е, и трябва да мислим непрекъснато колко от отбранителния бюджет отделяме, заделяме за научно-изследователска и развойна дейност. Е, накрая по въпроса с Обединеното кралство. Тук имам е, числата за е, поканата за участие в търг през 17-та година, участието на Обединеното кралство на фирми от е, Великобритания беше на стойност над 10 милиона. Не, извинете, е, поправя се оратора, беше около 2 милиона 17 година и беше съвсем е, минимално е, през 2018. Благодаря. Благодаря ви на двамата за предоставената информация. Ще следим отблизо развитието и както вече бе казано вчера, ще следиме развитието както на програмата, така и на Европейския фонд за отбрана.

Euh, Добър ден на всички, които се присъединиха допълнително към нас. Имам удоволствието да открия а, публично изслушване на тема, която има ключово значение за Европейския съюз и за този парламент, който от начало на, на мандата започна много инициативи, свързани с изкуственият разум. Поканихме четирима експерти. За съжаление, един от тях не може да ни се присъедини към нас, тъй като а, бе жертва на катастрофа, железопътна катастрофа. А, така че трима от тях ще ни говорят за възможностите и предизвикателствата при използването на системи на изкуствен разум в областта на сигурността и отбраната. Господин Жан Франсуа Рипош, който е директор на изследването в Европейската агенция, ще ни каже какви са инициативите и проектите, които в момента, по които в момента се работи в Европейския съюз. Господ, а, госпожа Вербрюген е, е, изследва международната сигурност в рамките на Института за европейски изследвания в Свободния университет на Брюксел госпожа Мария Розарията Део е изследовател в Оксфорд Интернет Институт и заместник директор на Digital Ethics на Оксфорд. Тя ще говори за етичните аспекти и компоненти на изкуственият интелект. Изкуственият разум в последно време е предизвикателство и възможност за огромен напредък в областта, в гражданската област и военната област. Все повече и повече са е въвеждането на нови тех, технологии, които ще имат огромни последици в много области, като здравеопазването, образованието, но в транспорта, но включително и киберсигурността и отбраната. Ако искаме наистина да, да отбележиме напредък в изследването, трябва да го правим в общоевропейски план. Но ако искаме да бъдем е, да играеме важна роля в тази област, не трябва да губиме време. Е, от това зависи и нашия суверенитет е, и нашите капацитети. Нямам време за губене. Трябва да вземем ясни решения, да изработиме нова регулаторна рамка, която ще гарантира а, и а, спазването на етичните стандарти, както и ще, предста... ще бъде рамка за всички. През последните години различните държави членки излезаха с стратегии в областта на е, изкуственият разум, но е необходима по-голяма координация в областта на научните изследвания и, разбира се, в инвестициите. От 2014 година Европейският съюз мисли и работи по въпроса. Тогава бе публикувано съобщението на комисията Изкуственият разум за Европа. Защо обаче Европейският съюз продължава само да мисли по въпроса и го прави твърде от, отдавна. Крайно време е да се конкретизират дейностите в областта на изследванията и развойната дейност. Що се отнася до изкуствения разум, няма време за губене. Очакваме предложението в тази област на новата комисия. Новата комисия, която обеща да излезе подобно предложение в първите 100 дни. Изкуственият разум ще доведе до повече прецизност, до повече скорост, било то в събирането и тълкуването на, на данни. Всичко това изисква повече инвестиции в световен план, но и в европейски план. Европейският съюз не трябва да се бави, за това приветстваме навлизането на изкуственият разум в областта на отбраната. Новите пробивни технологии са залегнали в Европейската програма – за да може да се гарантира суверенитета и независимостта на Европа в дългосрочен план. Надяваме се, че и други проекти и ще бъдат включени в дейностите, които ще могат да се финансират по силата на Европейския фонд за отбрана. Целта е да имаме по, е, по-голям капацитет е, за реактивност, да действаме по ефективен начин е, по време на граждански и военни операции, които, както знаете, ни изправят пред много предизвикателства. Има и етически компоненти, свързани с използването на автономни и системи е, що се отнася до избирането на целите, мишените и задействането на тези системи. Е, проблемите свързани с задействане на, на системите, проблемите свързани с отговорността трябва да бъдат решени и то на общо европейско равнище. През 2018 година Европейският парламент се произнесе относно смъртоносните е, автономни системи, изисквайки забраната на, е, за създаване на подобни системи, е, когато е, системата е в състояние да избира сама целта без намесата на човека. Е, надяваме се, че тази, тези системи ще бъдат изключени от програмата и от финансиране по линията на фонда. Надяваме се, че ще се постигне консенсус в е, групата на експерти на държавите членки, които работят по е, конвенцията за намаляване на отделни конвенционални оръжия. Трябва да бъдем единни в международните преговори, за да се постигнат положителни резултати. Бихме искали да има амбициозен е, изкуствен интелект, е, който да бъде чисто европейски, който да почива на на разумната намеса на човека и който да може да бъде водещ. И сега давам думата на господин Рипош, който ще бъде първият ни докладчик. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да говоря по тази тема пред вас. Както вече бе казано, изкуственият разум не е нещо ново в потенциалните технологии, за да се привлече вниманието към различните приложения в отбрадата. Работата с огромни бази данни по отношение на софтуер, изчисляване, различните алгоритми, които дават възможност максимално да се напредне, направиха изкуствения разум една реалност. И това е една от а, инициативите, които се водят в търговския план от САЩ и Китай с а, конкретно разработване на приложения за отбранителни цели. Можете, разбира се, много примери да посочите. Виждаме ги и в пресата. Що се отнася до изкуствения разум в отбраната? Трябва да кажем, че технологичните решения наистина а, влияят страхотно върху целия спектър – върху хората, в смисъл обучение, умения, задачите, които изпълняват, технологиите, оборудването, оборудването на системно ниво, както доктрините във връзка с оперативните процедури. Обаче, действително изкуственият интелект може да промени състоянието на нещата, защото се намалява риска от загуба на човешки живот по време на операции, а също така това въжи и за граждани. Защо? Защото е възможно наистина амунициите с помощта на изкуствен разум да бъдат детонирани в минимално количество, така че да има а, минимално странични щети. По-нататък увеличаване ефективността на оборудването и хората, по този начин намалявайки разходите за операциите в дългосрочен план приемането и въвеждането на изкуствен интелект също така въвежда и нови уязвимости, а именно е, леснотата по отношение на манипулиране на информацията. Може да се водят е, кампании възоснова на невярна информация с конкретна цел да бъдат в областта на мас-медиите и в крайна сметка това е много важен психологически елемент от военните операции. Трябва да се посочи, че също така по този начин с изкуствен разум много по-бързо могат да се провеждат кибератаки, много по-ефективни могат да бъдат ставаме свидетели на това и това е също свързано с защитата. Как може да се оценява една система изкуствен интелект? Това също е проблемно. Повечето от системите се считат като едни черни кутии и качеството на решението често се основава на качеството на данните и моделите, които се използват. И така, що се отнася до въздействието върху отбраната – Едно от обещанията, както виждате и на екрана, е, че изкуственият интелект във военната област е изключително широко защото съществуват много възможности. Във военния контекст потенциала за изкуствен разум може да се прилага навсякъде. По суша, в море, по въздуха, в космоса, в киберпространството, във всички конфликти, политически, стратегически, оперативни, тактични. С увеличаването на темпа, изкуственият разум се превръща в е, значима интегрална част от модерните конфликти. И от гледна точка на цялата картина и е, можем да кажем, че изкуственият разум има въздействие в следните мисии – които са твърде бързи, е, които за секунди или дори по-малко време трябва да бъдат изпълнени с много данни и контекста е сложен и поради вида мисии също така има разлика мисии които всъщност са непосилни за човека или пък биха довели до много а, голямо унищожение на личен състав или са дълго време мисии, които са изключително сложни, изискват конкретна способност и адаптация към контекста и целите, или пък там, където има няколко рискова или много рискова за нашите войници. И по-конкретно – Последното развитие в изкуствения а, е, разум води до конкретни приложения. Компютърна визия, различни езици за обработка, роботикс, обработка дълбочина на данни. Всички тези приложения в областта на военното дело са свързани с наблюдение, разузнаване, оценка на заплахата, работа в подводна среда, киберсигурност, анализ, обучение, контрол – много дълъг е списъка. И разбирането наистина в военното дело на как се прилага изкуствения разум изисква конкретно разбиране, тълкуване, разбира се, в рамките на приноса, който очакваме от човека, когато ще се тълкува от машината. И Както виждате на този екран, съществуват редица възможности, които могат да променят и самото разположение на способностите във връзка с операциите. И днес Една от първото приложение е да се опитаме да се подобрим събирането на оперативна информация, на данни, на анализ, така че всичко това да бъде по-акуратно. Нужно е да разполагаме с инструменти, които ще ускорят е, взимането на решение. Да се намали обема работа, която се обикновено е, попада в ръцете на отделните оперативни центрове и да можем да повишим нашата оперативна готовност във връзка с реализиране на конкретни економии и подобряване на постиженията. Разбира се, ако инвестираме в изкуствения разум, по малки ще бъдат оперативните разходи, по-добре ще защитим нашите военни части, по-добре ще можем да насочваме целите си. Какви са предизвикателствата сега? Виждаме, че те са четири основни. Първо, управление на данните, големи масиви данни и споделяне – в областта на отбраната трябва много специфични данни да можем да използваме. Когато се обучават машините, трябва да има значителен обем представителни данни. Знаем, че споделянето на данните в отбраната е предизвикателство на е, международно, национално и европейско ниво, дори и при сътрудничество. И тези фактори са свързани с чувствителността на приложенията, източника на информация, наличността на нужните данни и гъвкаво, за да може да се, е, има достъп до този вид данни. Тези въпроси трябва да бъдат разрешени преди да заложим процеса за събиране на данните. Трябва да има нужните процедури, свързани с събирането на тези данни на международно ниво. Това предизвикателство е много важно, ако трябва да работим с различни европейски държави в различни области, например различните бази данни за целите на логистиката. И а, когато се изгражда такова сътрудничество, е необходимо да се разработят технически и процедурни стандарти. В гражданския сектор има предизвикателство във връзка с разликите в търговските а, и стопанските закони, които съществуват в отделните държави. И в а, отбранителния сектор – трябва да имаме предвид управлението, разполагането, актуализирането на различните модели, които ще работи машината, включително имайки предвид и суверенитета в географски план. Нужно е да има много съвременен подход към архитектурата на данните и тяхното управление. Това е значимо и за гражданския отдел. Трябва да управляваме тези данни през целия жизнен функционален цикъл на данните. Трябва да имаме предвид организациите, които работят в управлението на данните, за да могат да се справят с тези обеми, които все още са доста малки обаче. Когато се поддържа обучението на машините, изкуственият разум е, означава, че трябва да имаме предвид всичките процеси по събиране, почистване, хармонизиране на данните, въвеждане на нужните промени и всичко това трябва да бъде целенасочено. Що се отнася до сертифициране и квалификация? Тези способности на системите изкуствен разум ще бъдат ограничени не само до това, което може да се изпълни, но да се има предвид и актьорите и машините и техните задачи. И това трябва да бъде последствие на различните елементи, които трябва да уточним на техническо ниво. Какво правят системите? Трябва да валидизираме процесите и трябва да има съответно стандарти за сертифициране, протоколи, процедури. Политиките и законодателството се прилагат, разбира се, и да не забравяме човешкия фактор, оператора, във връзка с е, доварие в системата, която той трябва да има. И сега липсват стандарти за верифициране и валидиране по отношение на протоколи и регламенти – и това се влушава от факта, че тези политики и регламенти някак се изостават зад развитието на технологиите и приложенията. Затова изграждането на доверие между решенията в изкуствения интелект и боец е много важен въпрос, който следва да бъде дискутиран. Има различни нива, които са свързани с функционалното разбиране, последователността на системата, защото системата реагира последователно и а, степента на познаване, доколко потребителя я познава. Сега, що се отнася до новаторството и привлекателността и гражданските е, технологии, знаем, че са водещи, което означава, че е необходимо да се привлече интерес към съществуващите методи и инструменти за моделиране, за дизайн, за симулиране в конкретно подходящата среда. И по-трудно ще бъде това, когато няма достатъчно обучен личен състав. Един от възможните подходи е да се използват и адаптират съществуващите инициативи в гражданския сектор, за да има една основа за разработване на инструментите и да бъдат използвани в отбраната. Софтуер, аргори, алгоритми, които могат да бъдат приспособени съответните специализирани бази данни. И накрая, аспектите свързани с киберсигурността. Изключително важни аспекти са това. По-настоящем е, отбранителната общност насочва внимание именно върху операциите в областта на отбраната им, на много други важни аспекти трябва да бъдат е, разгледани тук, преди е, изкуствения разум да доведе до много специфични резултати. Различна е организацията, по която се водим, функционирането и, и необходимо е да има конкретни програми, които да бъдат интегрирани ще има предизвикателства в началото във връзка с процеса на придобиване. Знаете, и те технологиите означават, че трябва да се адаптира този процес на придобиване. Основните доктрини и понятия, обученията и уменията ще бъдат различни. Трябва да се адаптират съответните части и да следват структурата. Ако всичко това се постигне, тогава искаме да интегрираме последния в жизнения цикъл изкуствения разум. Сега, що се отнася до етичните и правни аспекти? другите оратори по-подробно ще разгледат е, тези теми, но бих могъл да кажа, че позицията на Европейския съюз в дебата във връзка с смъртоносните автономни оръжейни системи е ясен. Е, тук се водим от международното право, човешките права, взимането на съответното решение, отговорността, която съпътства всичко това – както всичко това бе посочено от върховния представител в нейното изказване миналата година пред парламента. Това също се отразява и в резолюцията на Европейския парламент от септември 2018 година. Необходимо е да има сигурни алгоритми, надежни, за да има доверие в тази пробивна технология, но също така нужно участието много по-широко на гражданското общество по отношение на ценностите и бъдещото развитие на изкуствения разум. Всичко това трябва да се основава на издръжливост, на местно, национално, европейско ниво, между отделните отрасли в промишлеността и гражданското общество общество. Разработването на местни екосистеми за умения, изчисляване, данни, приложения е изключително важно, за да можем да откликнем на изискванията в отбранителната а, сфера. Всички тези аспекти във връзка с развитието на способности и научно-развойна дейност, участието на промишлеността, в крайна сметка очаква се от нас да можем да обясним и какъв е обхвата на изкуствения разум, който ще бъде приложен на европейско ниво към оборонителния сектор. Разработваме и документи във връзка с дефиниции, гусар които разбира се се базират на съществуващите, но това е основното, което трябва да предостави възможност да се води европейска дискусия, що се отнася до съвместната научно-изследователска дейност за развитие на способностите в тази сфера. И както казахме, агенцията по отбраната е, е реалност вече – и от 2016 година вече имаме съответния брой проекти. В работни групи се разработват 12 проекти, при което работим с а, държави членки, 18, които са под оперативния бюджет финансирани, а предишните от КАДБ възоснова на тези различни действия. В крайна сметка, водени и с участието на държавите членки, агенцията разработва един план за действие за изкуствен разум с потенциални действия, които да бъдат съответно изпълнени. Този план ще бъде представен в началото на следващата година пред управителния съвет през февруари съответно работните семинари с информация, симулиране при използване на арт изкуствен интелект и съответни системи, технологии за радар, комуникации, електроника, технологичен семинар отново във връзка с новаторството, изкуствен разум. И последният свързан с технология в областта на езиците. Така че, Накрая бих желал да подчертая още веднъж, че в отбраната изкуствения разум създава потенциал навсякъде, във всички области, на всяко ниво на конфликт и се превръща в все по-значима част от днешните военни операции. За приемането на изкуствения разум в отбраната е нужно да има конкретни технологични решения, които ще повлияят целия сектор отбранителни действия. Нужно е да се интегрира това в фабриката на начина по който се организира отбранителната дейност, включително процесите по придобиване, доктрини, изграждане, обучение, умения. Е, много важно е да се почетае, че на европейско ниво може да се осъществи е, съвместна дейност със съответно структурния подход, за да се подпомогнат държавите членки. Благодаря ви за вашето внимание. Разбира се, с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Мерси боку. Благодаря, давам думата на госпожа Фербрюген. There would be a, should be a presentation as well, I'm not sure. Great, thank you. Thank you all for coming to... Благодаря ви. Казвам се Майке Фербрюген и работя в Свободният университет тук в Брюксел и ще говоря за регулирането на автономните оръжейни системи или така наречени ЛАОС. Какво представлявате? Какъв, е, каква е регулаторната рамка? Какви са възможностите за постигане на консенсус и препоръки към парламента? Какво представляват лоус или е, смъртоносни автономни оръжейни системи? Трудно е да се обясни какво точно са тези системи, но може да се каже просто какво не са. Не става дума за роботи, които да заместят човека или терминатори, които да убиват. Става, става дума за системи, които а, могат сами да избират целите, да ги идентифицират и да се задействат. Ако, например, командира а, посочи вид танка, който трябва да бъде уни, унищожен, системата а, може да се задейства предвид вида и формата на този танк. Но разбира се, не всяка е употреба на системите е проблематична. Ня, някои страни смятат, че не трябва да се разработват изцяло автономни системи, които да не са контролирани от човека Други смятат, че трябва да се дефинира що е контрол и на кои етапи да има възможност за намеса на човешки разум и кои от функциите да бъдат делегирани на машините. Друг въпрос е да направим разлика между автономни функции, които се основават на логически системи и автономни функции, които по принцип не са пре детерминирани и които не могат да бъдат предвидени. Някои смятат, че това ще бъде оръжието на бъдещето, докато други смятат, че в тези системи трябва да се включат и съществуващи е, вече е, оръжия. И е, Въпросът е също дали оценката, която може да направи съответната технология е правилна, разумна и така нататък. И дали при въвеждането на тези системи, примерно, човека няма да се подведе и да действа така, както а, машините му а, повеляват. А, също така, проблема свързан с а, класификацията на оръжията, използването в даден контекст – и, в, и какъв, каква, каква регулаторна рамка определя това използване. Защо автономността е проблематична? Има няколко аспекта. Правния, етичния и аспекта свързан с сигурността. Е, основният въпрос, който може да си зададем е дали използването на тези оръжия е в съзвучие с международното хуманитарно е, право и дали ще се, се, се, се спазват е, а, задълженията, които спазва а, военният състав. А, през, като, като се вземат решения в, за военни действия, те, трябва, те се оценяват от а, правни а, експерти. докато при използването на автономни системи подобен анализ няма да се извършиш. В сегашната практика по принцип не, не, не, не се смята, че се променя начина на действие след започване на военното действие. А, докато при автономни системи, като например ракети или дрон, може да има из, изме, измя, измяна на а, функциите в хода на действие. Въпросът също, който се поставя е за отговорността. А, дали, дали системата няма да избере цели или мишени а, по произволен начин или и кой ще бъде отговорен, този, който е, е произвел съответното съоръжение или този, който е въвел алгоритмите. Вторият дебат в е за етичните аспекти. Има етични аргументи срещу използването на автономните системи. Смята се, е, че системите не се влияят от чувства и в такъв случай няма да извършат, е, да речеме, сексуално насилие в бойните действия. Това би, това би, би могъл да бъде един аргумент за развитието на подобни системи. А, и ако се сметне, че автономните системи могат да спестат човешки животи, не, дали всички държави няма да бъдат задължени да, раз, да, да развиват подобни оръжия. но използването на тези, на тези машини като че ли премахва някои от така наречените военни а, благ, благо, благодет. А, като, например, смел, смелостта или а, милостта. Третият дебат е свързан с аспекти, свързани с сигурността. използването на лаос, на, на тези, на автономните системи, някакси де, дехуманизира не, неприятеля и а, това може да подтикне либералните демокрации да участват повече в военни действия, тъй като няма да носят политическата отговорност за а, случилото си. Все още не е, не е ясно как автономните системи могат да взаимодействат помежду си, особено ако те биват произведени и развивани в различни страни. А, как, ще, как, как ще те е, решения? Как можем да бъдем сигурни, че те са наистина е, надежни и е, сигурни? Поради тези въпроси бе създадена група за борба с автономните системи. От 2014 година Проблема се обсъжда в рамките на Конвенцията на ООН за ограничаване на отделни конвенционални оръжия. Има няколко решения или да се организират е, междуправителствени преговори, като някои от техническите аспекти биват е, оставени за дискусия на е, експерти. А, каква, каква ще бъде ролята на и по постигането на консенсус относно ролята на човека в контрола на подобни а, системи. Също така приемане на регулаторна рамка, която няма да бъде обвързваща, но същевременно ще има е, политически последици но до, за сега в рамките на конвенцията на, О, на ОНЕ не, не, е, не, не е постигнат консенсус. Много, много ви моля да говорите малко по-бавно, тъй като преводачите не могат да ви следват. Липсата на, на консенсус е последица от няколко фактора. Първо, неяснота и е, липса на споразумение относно е, дефиницията и е, наименованието на различните е, системи. И дори да се постигне някакво съгласие на хартия, понякога тълкуването в практиката може да бъде различно. Кога дадена функция е автономна, кога дадена система е извън контрола на човека. Може би най-екстремните случаи могат да бъдат определени, но като цяло е, дефинициите остават е, много неясни. Е, в, в много страни не могат да бъдат взети решения, тъй като от една страна технологиите се развиват прекалено бързо или има вътрешни дебати относно уместността за използване на системите. Но Други не искат да вземат решение, за да си остават отворена вратичка за евентуално развитие на системите в бъдеще. Има някои смятат, че няма, че няма да има възможност за въвеждане на забрана, тъй като технологиите се развиват прекалено бързо и няма да има възможност за извършване на контрол над забраната. И също така съществуват и дипломатически проблеми. Обикновено опоненти на развитието на системите са от страните на юга, които разполагат с много по-малко възможности за развиване на тези системи. Е, същевременно, не съществуват и необходимите ресурси за продължаване работата на конвенцията. Колко време все още ще могат да бъдат водени дебати в нейните рамки. Дискусите и преговорите в момента са много общи. Но Необходимо е, е разговорите да бъдат много по-задълбочени, да се да се превъзмогнат, е, да се превъзмогна неразбирателството и неяснотата. Е, Европейският съюз може да играе водеща роля за постигане на консенсус между държавите членки в тези, тази област. Предишният парламент прие резолюция за изключване на автономните системи от дейностите, които ще се финансират по силата на фонда за отбрана. Но Необходимо е много повече прозрачност относно етическите аспекти. И за начина по който ще се развиват и извършват прегледи и проверки на новоразвиващите се технологии. Благодаря, госпожа Тадео. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря за това, че имам възможност да съм тук. Е, сега аз е, съм всъщност философ по образование. Е, понякога, ако видите, че задълбавам в... Е, така, навлизам дълбоки води, е, не се стряскайте, ще се опитам да смъкча това. Сега за изкуствения разум. Няколко начина има, по който може да бъде категоризиран, в зависимост от архитектурата и технологията. Но като понятие, от понятен, понятен аспект, какво означава изкуствения интелект? Това е разряз, един нарастващ ресурс на, от интерактивни, автономни и само самообразоващи се е, фактори, които могат да, да изпълняват задачи, които иначе изискват човешки интелект, човешки разум. Е, е, какви са факторите? Първо, е, какво е естеството на този разум? Той няма нищо общо с е, човешките намерения, емоции, чувства, това, което ни прави едно мислещо същество. Това означава да се... Това представлява изпълнение на действия, имитиране на нашите действия. Така че всичките терминатори, терминатори, за които говори колегата ми, е, супер интелект. Е, това е чудесно, звучи научна е, фантастика, много лошо, от, така негативно от гледна точка на научните, на науката. Така че не, бъде, не се подвеждайте от това. Значи, какво е естеството на ин, ин, из, из, изкуствения разум? всъщност автономно, забележете, интерактивно, автономно, самоучещо се устройство. Сега ще ви спомена какви са етичните, морално-етичните проблеми. Е, изместване на човешката отговорност, е, обесценяване на човешките умения, е, редуциране на човешкия контрол, еродиране на човешкото самоопределение, създаване на възможност за човешки за злоупотреби и така нататък. Сега, въпросът с контрола. Повечето от изпълнението и тези системи всъщност си остават една черна котия е, това са системи, в които можем да, които можем да, да внесем, да, да, но, не, но не можем да обясним е, резултата, това, което излиза от тях. Е, това възлагаме на различни сфери, но не можем в крайна сметка да предвидим какъв е резултата, което е сериозният проблем сега защо показвам този диапозитив? Риска е да се гледа на, на, на изкуствения разум като част от като очовечаване на, на, някакви, на, на някаква машина. Хората обаче си остават отговорни и за успеха, и за грешките на роботите. И това е основното. Сега, другия въпрос е запазване на умения. Много се говори за е, пазара на труда и други. Но когато използваме изкуствения разум за задачи, свързани с е, сигурността, как ще ви сигурни, че анализаторите ще могат да открият е, даден вирус или ще предвидят нападение? Кога е, кога ще знаем дали един е, е, е изкуствени разум е под е, нападение, обект на атака или... Това са проблемите с киберсигурността. Този диапозитив, малко картината е неактуална. Това е една динамична карта, Тази карта се разпространи по медиите при, 14, при няколко години. Показва над близо 40 000 кибератаки, които се разиграват в рамките на една минута. Сега, междувременно сме по-добри в тази игра, вече 4 години по-късно. Положението наистина е по-добро. Световния економически форум. Според Световния економически форум 2013 кибератаките са били сред първите пет източники на сериозни глобални рискове. Гемалто, според е, доклади на Гемалто, 2018 е, кибератаките са компрометирали близо 4,5 милиарда е, документа. Почти два пъти количеството през 17-та. Микро, проучване Microsoft сочи, че 60% от нападенията през 18 са продължили по-малко от час. Е, но каква е динамиката във всичко това? Е, и тук се намесва философията е, като наука. Когато говорим за некинетични кибератаки, такива, които не убиват или не разрушават нищо, те си остават виртуални при лансиране такива, при такива нападения, те са много ефтини, е, много лесни, може да останеш е, анонимен и е, шансът да успееш е голям. Това е една а, о, о, околна, една среда, която е ам, о, опорита, е, е, офанзивна и опорита. Значи, е, тя може да не пробие, но продължава опитите, докато отбраната намери пробойна в отбраната. Това е нашата философия. Опитваме се да, да бъдем по-боеспособни в отбранителен смисъл, отколкото в нападателен. Когато говорим за междудържавни киберконфликти, държавни конфликти, е, сега е, тези, е, тези технология ускорява процедурите. Значи, изкуственият разум играе ключова роля в това, защото тя може да подобри киберсигурността, но може да се използва и за контратаки, значи за отговор на нападение. Това научихме през 16-та година с е, съответното е, предизвикателство. Седем е, при една военна игра превземи знамето, може да се види именно това действие. Изкуственият разум открива слабите места на, на противника. В САЩ смятат да въведат такъв вид боеспособност до края на 2021, което не е много отдалечено в е, времето. Сега е, говорим е, трайността при използване на изкуствения разум. какви са факторите тук? жизнеспособността на системата. Значи има, трябва да намерим начин да калкулираме до каква степен системата е, е жизнеспособна. Е, как можем да калкулираме какво, е, това, очакванията ни от една система и как тя реагира при нападение, например, на практика. Значи, тук е, става дума, както казах, за устойчивостта на дадена система. Тя да може да идентифицира дадено нападение. Обикновено е необходимо е, на базата на, на разъзнавателен материал да се е, прецени опасността от атака и това изисква месеци. Докато тук с е, е, този срок се свежда от месеци до часове всъщност. Трите задачи на изкуствения разум в киберсигурността, например, са това си е, това са ценни неща. Ето защо е, имаме редица инициативи. Е, САЩ има съответния закон, закона на Европейската комисия за киберсигурността. Дори доклада на Европейския доклад за развитие на стандарти за кибер, изкуствен интелект в киберсигурността. Всички тези подходи стъпват върху идеята, че трябва да се доверим на изкуствения разум. Но това е нощ с две остриета. Искаме да имаме доверие, хората да имат доверие в е, е, изкуствения разум, защото той е двигател на новаторството, но доверието, ако е, помислите, е сложно понятие. то предполага делегиране на задача, без да може да контролираш как тя се изпълнява. и как работи това? Делегираш без контрол, защото е, по презумпция е, ти е, се доверяваш на системата. Е, тя е, е, е. Значи как се измерва това? Предсказуемостта на системата. Изкуственият разум, а Алис винаги върви по този път, когато купува мляко, значи може да се вярва, че може да и се има доверие, че ще го прави винаги по този начин. Но ако при човека Алис в случая може да реши да промени практиката си, докато при изкуствения разум не можем да предскажем такава промяна, защото, както казахме, тук говорим за една черна котия. И нещо друго. Тези системи на изкуствения разум са уязвими, те са има редица проучвания, които сочат, че има е, е нападение, да кажем, отравяне на данни. Инжектираш е, вредни, е, отровни е, данни в системата, е, капка, до, минимална доза и това е блокира. Е, някакъв е, значи, модел, инжектираш отрова в модел за категоризация и тогава една пушка може да ти заприлича на костенурка, например е, значи, е, именно е, с, по този начин може да се промени коренно, да кажем един знак стоп, да се промени към знак, в знак за ограничаване на скоростта, което е, може да е фатално. Значи, е, тук говорим за изличане на данни или е, разрушаване на системата. Такива нападения имат за цел да е, поемат контрол върху цялата система. Имаш чудесна система, която регулира достъпа до една система. Но някъде от задната врата е, нападател променя е, системата, само еднократно пуска вътре едно лице, е, което нормално не може да, е, да има достъп. Значи, е, този жизнеспособен изкуствен разум. Идеята за това е и него, нещо, което е, така е, има за цел, е, имат за цел няколко международни инициативи, но проблема е сложен, защото един е, жизнен, спо, жизнеспособен е, изкуствен разум е, е много трудно постижимо нещо. Е, може да се използва е, по много е, различни начини. На бойното поле логистично, да кажем, военните се нуждаят от вода на бойното поле и тези нужди се оценяват от е, такава система. Ами ако тя се е заблудила, е, значи е, доставката на вода за войниците ще бъде опоручена. Тъй като са черна котия, ние не знаем какво се случва там. Какво как, е, как е, е, успяваме да открием каква е, какъв е недостатъка в системата. Като говорим за жизнеспособност. Е, е, става дума за измерване. Трябва да разберем как една система ще е, действа различно от нормалното си поведение, ако, например, в случай на впръскване в нея на отровни и зловредни данни. При изкуствения разум е, брой на възможните е, отровни данни, така да се каже, се свежда до някаква е, абсолютно минимална подробност. Тук не става дума, до, ако говорим за разпознаване на образ, това се свежда до пиксели. Значи, значи това е нещо, с което не можем да се справим. Ако един е, изкуствен азум или такава система не е жизнеспособна, тя не, не струва нищо. Е, и дори може да има е, доста опасен ефект. Има решение. Аз не съм философ-песимист 100%. Всъщност три решения, три варианта. Идеално е да се опитаме да запазим и да, да смекчим всъщност, да, да, да хванем и да, да открием и да смекчим риска при кибернападение. Сега, първото е при разработването им. Повечето от системите се купуват онлайн. Можеш да купиш данните, модула и да ги обработиш. Това е, е чудесния начин. Това е магистрала, по която нападенията могат да... Е, е, нападателя може да нахлуе в системата ни когато говорим за национална отбрана, трябва да завишим стандартите, да е задължително да има съответен контрол върху данните. Интелектуал, изкуственият разум се подобрява, може да търпи подобрение. Това може да се направи, когато разработваме системите за национална сигурност и трябва да дадем възможност точно за този процес е, в е, е, чрез конфликта между две противоположни тенденции. В крайна сметка трябва да създадем стандарти, при които тези системи за, се раз, да, разполагат със съответния цифров клон. клон. И в заключение, когато говорим за тези системи като източник на интерактивна, автономна и самообучаваща се среда, това е, Системите са автономни, те се променят, те се е, учат от грешките си, така че трябва да, е, да предвиждаме начини за поддържане на е, динамичен, е, непрекъснат контрол, тъй като рисковете там са големи. И трябва да работим, да приемем от е, едни е, такива е, системи на изкуствен интелект, които, е, които може да имаме доверие, до такива, които са 100% е, сигурни. за да е, избегнем, е, сведем до минимум шанса за е, грешки. Това е. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега започваме обсъждената Крис Петърс. Благодаря. Първо искам да поздравя тримата оратори. Очевидно, дебата върху изкуствения разум е много важен и сложен дебат. Няма да го приключим днес, струва ми се. Много а, дебати ни очакват бъдеще какво да направим по въпроса. Чухме някои констатации, препоръки, много интересни. Въпросът ми е следният. Разбирам, че а, новия комисар Диния Рейнджерс и Вестагер от 1 декември са заявили, че ще се разработи първата правна област в гражданската сфера за изкуствен разум. И допускам, че ще го направят, но и те казаха, че обмислят да разглеждат хоризонтално въпроса, да има прозрачност, а втори елемент включва секторния подход за изкуствения разум във връзка с мобилността, здравеопазването, проче. Въпросът ми е следният. Това е гражданското измерение на изкуствения разум – а ние разглеждаме изкуствения разум в отбранителната сфера. Още по-трудно струва ми се е тук да подходим общо, да имаме правна рамка. И въпросът ми е дали пък не е възможно първо да изградим гражданската правна рамка на европейско ниво, да видим как тези двама комисари, както и други комисари, ще могат да предложат в хода на разискванията и после да видим какво можем да предвидим в отбранителната сфера. Струва ми се, че е по-трудно там да разработим на европейско ниво или на каквото и ниво да е една правна рамка в областта на отбраната. Да, като съюз имаме ясен подход. От друга страна е Китай, САЩ, Европа стои от своя ъгъл, така че имаме още съгласие, споразумение за неразпространение на оръжие. И това е също свързано с изкуствения а, разум. Но не е ли добре първо да подходим с гражданската сфера, след това да видим как да подходим в отделните отрасли и после да разгледаме отбраната, за да вземем решение на кое ниво да продължим дискусията от тук нататък. Благодаря. Мерси. Мсю Рушли. Благодаря. Следващия оратор. Thank you. Uh... Благодаря. Благодаря много за интересните презентации. Имам няколко въпроси и коментари. Първо, представете ли се да има международен регламент за изкуствен разум. Дали ще има споразумение за начало, за развитие или отделни споразумения ще имаме. Сега живеем в епохата, в която на различните договори за ограничаване на уражените системи някак си се разпадат. Та какво предвиждаме? Ще има ли а, общ регламент или рамка за използване на изкуствения разум? На следващо място оставам с впечатление, че изкуственият разум е някъде нещо отдалечено, но всъщност той вече се използва, разбирам. А, разбираме, че роботи се използват, включително в Сирия. И много а, армии по света използват а, тази технология. Така че това не е просто философски въпрос, а е съвсем реален. До каква степен ще позволим на изкуствения разум да бъде използван, на какви нива ще бъде използван при унищожение на цели. Да, при подбор на цели, идентифициране, това вече е факт. Направено е. Следващите стъпки са кой ще натиска копчето или няма да има такова копче, което да се натиска, когато се унищожават идентифицираните цели. Изкуственият разум в Съединените щати, Китай, Русия известен факт, че подобни оръжейни системи вече се използват на практика. Благодаря. Merci, мадам Демирела. Благодаря, госпожа Демирела. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да е, е, да кажа следното. Когато говорим за изкуствен разум, говорим за е, това как да включим автономните системи и оръжия е, Европейския съюз не изключва такава възможност, но е, и това е жалко. Е, изключва такава възможност и това е жалко, защото ако помислим за етичните и алгоритми, ако трябва да има етични алгоритми и такива системи, говорим за етика с разум, но пък не трябва да забравяме и емоциите когато, е, когато трябва да се следва също обект, е, например, е, на други хора, би трябвало тази система на автономните оръжия тук говорим все пак за такива, които пак се обслужват от човек, според мен ние като от нашата група е, именно ще е, се е, сме за забрана на такива оръжия, на такива системи и ще настояваме пред Европейския съюз да бъдат изключени такива системи, защото на тях трябва да се гледа като на не по-малко опасни от ядрените оръжия. Благодаря, господин Денджан. Um, uh, Мислих си, че Господин Тадео, последния оратор, е, приключи наистина презентацията по много добър начин. Не можем да разчитаме на тези системи като надежни. Е, добре, ако има надежност в тях, това е добре, но доколко имаме доверие, степен на вяра в тях, това вече е нещо друго. Например, ако разгледаме една електрическа кола като Тесла, на автоматичен режим и GPS-а на практика я управлява. Ако сте там и ви наблюдавате какво се случват, е, добре. Но с времето, когато всички свикнем с е, това, нещата ще се променят. И напълно съм съгласен, че отбраната трябва по-внимателно да се анализира във връзка с използването на изкуствения разум. Благодаря. Euh, и аз бих искал да задам няколко въпроса, които ще продължат казаното от колеги. Първо, на какво равнище се използва а, изкуственият а, разум? А, и по-специално смъртоносните автономни оръжия и по-специално в страни като Русия, Китай и Северна Корея. защото от една страна говорим за хипотези, но от друга страна смятам, че това вече е действително. Второ, как си според, според вас тези системи могат и имали възможност да попаднат в ръцете на частни лица, т.е. не на държавите. И какъв, каква, какъв е риска в Европейският съюз това да се случи? И още един въпрос на така не, не много осведомен човек. Какви, каква е, е стойността колко струва тези автономни системи? Ще стане ли дума за а, война между бедни и богати? А или а, ниската цена ще даде ли възможност тези системи да се мултиплицират и да станат нещо банално. И второ, кон... и още нещо, контрола на отбраната на оръжията се, така се счита за нещо второстепенно от някои големи страни, а каква, е, какви са тенденциите в ООН и какви съмненията на неевропейските страни по този въпрос? Ще може би аз мога да започна най-напред. Въпросът е дали да чакаме е, е, докато се разгледа регламента в гражданската сфера, след това да се обърнем към отбраната. Мисля, че трябва да работим паралелно в двете области. Защото нямаме време да чакаме, за да стигнем до отбраната. И някои аспекти действително са различни какъв ще бъде дизайна за потребителя, за защита на потребителя, на гражданина много внимателно трябва да се разгледа, за да съответно няма последици в отбранителната сфера. Имам предвид въпроси свързани с неприкосновеност на личността и прочее. Много труден е този въпрос и внима... изисква внимателно отношение. По принцип, добавената полза на европейско ниво. Това е рамка, в която можем да изпробваме решения – и на такова ниво да видим какво всъщност осъществява тези алгоритми дали наистина искаме да запазим контрол над системата, да знаем какво правят системите и да подходим към въпроса с надежност и да имаме пълно доверие, трудно може да се дефинират тези аспекти наистина. Що се отнася до използване а, на изкуствен разум в пълно а, автономни, автоматизирани системи, не зная. А, сега, тук има напълно автономни системи за, например, преминаване на граница. И още нещо искам да кажа в областта на софтуер, цифровите технологии, изкуственият разум наистина изравнява отделните аспекти – предвид е, традиционния хардвер, който е интензивен отрасъл и сектор, така че има подобно изравняване. Ставаме свидетел на това, че всъщност и недържавни участници могат да участват и в този смисъл пък става още по-трудно регламентирането и контролирането. Трябва да имаме всичко това предвид със сигурност, когато разработваме системите. Благодаря за вашите въпроси. Съгласна съм с много от ораторите тук, които казват, че автономността наистина тук е нещо изключително сериозен въпрос, както е, отделните аспекти във връзка с работа с амунициите, калибриране, е, относно е, зоната, където са насочени, къде точно е целта когато има в краткосрочен отрязък от времето, в което може да се насочи, например, една ракетна система. Има какво да се работи в тази насока много. Много големи са разликите между системите, които могат да бъдат разработвани. Някои могат да бъдат е, много прецизирани, макар че в момента изглеждат доста груби. Може да се прецизира тяхната функционалност и изпълнение на задачата. Но въпросът е в това а, е, дали може да се стигне до някаква опасност. Какво ще правим, когато се стига до решение за използване на смъртоносните системи? Тук виждате, че става въпрос за евентуално намаляване ролята на човека постепенно и поетапно, но имаме предвид и голямата картина и дебата, който трябва да водим тук. По суровите системи, във връзка с експлозив и прочее, е, дали могат да, да бъдат използвани от е, недържавни участници е, с военно приложение системи много от аспектите, които могат да бъдат дори разглеждани в интернет намирани. Това е много важен въпрос, защото е много важно кои групи ще имат възможност за достъп до тях във връзка с едновременно използване на, реч, да речем, на дронове. А, не би, надали ще видим скоро наистина подобни решения в близко бъдеще. Що се отнася до контрола на използването на оръжието, и подхода Русия, САЩ. Тук не се виждат интереси в областта на разработване на регламентиране. Китай е доста неясен по отношение на подхода против регламентиране, от друга страна пък бързо променя позицията си и казва, че на, трябва да има някакво регламентиране, когато изкуственият интелект или разум действа почти сходно с човек. Така че трудно да видим каква е позицията им тук и контрола на оръжията и проблема в тази насока не означава, че трябва да се откажем. Трябва да разработваме регламенти, но контрола на оръжията е нещо много важно. Трябва да има намерения ясни и категорични. Когато напрежението е доста високо, трябва наистина много внимателен подход. Благодаря. I think I only have two points. Мисля, че мога да добавя два неща. Първото е свързано с казаното от колегите – е, наистина трудно е регламентирането. Има и много пречки. Да, ма и в миналото сме изпълнявали трудни задачи. Освен това, искам да подходя предпазливо. Монетата има и друга страна. Толкова много да насочваме вниманието си върху автономността. А има много други а, Приложения на изкуствения разум, които са именно предпазващи, защитни. Е, в... Нека да не забравяме за това, когато става въпрос за нерегламентираност и некенетичност. Да, ние трябва да залегнем върху е, информацията. Във всеки случай не става въпрос е, само за атомна бомба. Води, управление на водите, болници и проче. Много добре се използва изкуствен разум е, наистина във всички тези сфери все повече ще се разработва, все повече ще се развива изкуствения разум и при автономните оръжени системи, но това изисква време и умение. Да, разбира се, има и зловренни намерения на пазарите. Вече ставаме свидетели на това. И важно да има ясна реалистична картина по въпроса, как точно се използва, как се прилага изкуствения разум, включително и от недържавни участници. Дали да има глобален регламент, световен? Ами трудно ще бъде. Може да се опитаме, разбира се. Но пък от друга страна има стандартизация, има съюзи, които могат да се изграждат. НАТО, Европейския съюз. Защо да няма съюзяване между държавите във връзка с системите, обучаването на системи, разкриване на уязвимости? Когато има атака, е, тя е обикновено е, срещу целия свят – а, така че тук наистина има много възможности. Можем да започнем да регламентираме тези аспекти, включително и с военните алианси. И е много важно да имаме максимално по-добра координация сравнено с сегашната и след това а, дали първо гражданската сфера, после военната. Аз е, бих посъветвала да не подхождаме по този начин. Заплахата е реална. Не искам да чертая апокалиптични картини, не съм такъв учен, но има сериозна заплаха и е, наистина трябва да се изгражда едновременно и гражданската структура. Нека не разделяме двете сфери напълно. Доста сериозни рискове се очертават в бъдеще. Благодаря. Мерси, си па дотро. Благодаря. Ако няма други желаящи да вземат думата, искам да благодаря на нашите оратори, които ни дадаха ключове за размишление. Да, спешно е да размишляваме по тези въпроси, спешно е да мислиме, какви възможности ни предоставят тези нови технологии, но кои са и реалните заплахи за промяна на картината на бойното поле. Проведахме един теоретичен спор, в който обаче беше привлечено вниманието ни към ключови и конкретни заплахи. Може би трябваше тук да присъстват и хора, които работят на, на терена, за да ни обяснат какво е тяхното виждане за изкуственият разум. както от теоретична гледна точка, така и от практическа. Какво ги плаши, какво а, смятат, че може да бъде разгърнато. Дали смятат, че той може да бъде защита или заплаха. Да ни разкажат какво буди тревога от тях. Последната ни ораторка наблегна на всеобщата уязвимост на изкуственият разум, т.е. възможността да системата да бъде заразена или а, изкривена и съответните последици, които това може да има на, на места по места на терена. По този начин, продължавани деба, продължавайки дебата, ще разбереме какво се очаква от нас и колко трябва да бързаме, защото знаеме, че някои са набрали скорост. Ще продължиме в 14.30.